по повод борбата срещу сексуалното насилие на деца в интернет. Ще дам думата на Европейската комисия. Комисар Стилианидис, имате думата за вашето изявление. Господин председател, уважаеми депутати, сексуалното насилие на деца е ужасяващо престъпление. Европейския съюз вече предприе цяла поредица от стъпки за справяне с този проблем, както в интернет, така и извън интернет. Директивата по този повод включва редица инструменти с цел подобряване на ефикасността на ответните реакции на държавите членки спрямо от това престъпление. Освен това ти дава възможност за улесняване на международното сътрудничество. Съответно, комисията не възнамерява да предложи изменения в тази директива в близко бъдеще. Тя смята да постави ударението върху прилагането на директивата. В началото ще погледнем по какъв начин е транспонирана директивата в държавите членки. Резултатите от това начинание ще се появят до края на април. След това ще се вземат решения за нови процедури по нарушение. 11 такива процедури вече съществуват. Междувременно комисията е в двустранна връзка с различни държави членки с цел улесняване на транспонирането на директивата и нотификацията. Има някои въпроси, свързани с възможността за достъп на правоприлагащите и съдебните органи до доказателствен материал, който е принадлежност на частни компании в други юрисдикции. Това е основна пречка за ефикасното разследване и наказателно преследване на престъпления от този род. Държавите членки трябва да направят нещо в това отношение, за да се зачетат ангажиментите, които те са поели за зачитане на основните права на жертвите. Подобно на други форми на киберпрестъпления, сексуалното насилие на деца в интернет се улеснява от съществуването на самия интернет. Интернет съществува навсякъде и ето защо Европейския съюз трябва да сътрудничи със своите стратегически партньори в целия свят. Много е важно да има цялостен подход за решаване на проблема, последователен подход – включително в борбата срещу престъпността, по отношение на киберсигурността, защитата на потребителите, защитата на данните и електронната търговия. Всички тези предизвикателства ще бъдат взети предвид, когато предлагаме новия пакет за цифровия единен пазар. А сега ще кажа няколко думи за Световния алианс за борба срещу сексуалното насилие на деца в интернет, над деца в интернет. В този световен съюз е, участват министри от 54 държави. Целта на този съюз е да се подобри помощта за жертвите на подобно престъпление, да се подобри наказателното преследване на това престъпление и да се реши проблема с материала, който се предоставя онлайн. Този световен съюз успя вече в някои сфери. Има поети ангажименти, но все още предстои да се поработи по редица въпроси. На първо място, всички държави трябва да продължат да преследват начертаните цели, като си помагат и споделят ресурси. На следващо място този съюз трябва да се разшири в повече държави. На трето място съюза трябва да реагира на заплахите, които виждаме в действителност е, и трябва да промени своята ответна реакция. Освен това, трябва да работим в по-тясна връзка с интернет индустрията, която е готова да играе своята роля в този световен алианс. В рамките на Фонда за вътрешна сигурност, комисията ще подкрепи създаването на публично-частни партньорства между ключови участници от частния сектор и правоприлагащите органи. В рамките на механизма за свързване на Европа, комисията ще продължи да съфинансира съществуващата мрежа за безопасни интернет центрове. Тази мрежа играе ключова роля, когато става дума за предоставяне на информация за по-безопасен интернет за децата в Европейския съюз. Такива центрове в момента има в 27 държави членки. Те имат три основни функции. На първо място има центрове за повишаване на осведомеността у родителите и децата по отношение на интернет. На следващо място центрове за цифров ресурс. От тези центрове ще се работи за подобряване на инструментариума, който ще бъде разпространяван сред училищата и индустрията. На следващо място онлайн сайт, където децата могат да искат информация и да докладват за неправомерно поведение в интернет. И на трето място гореща линия, на която може да се получи и даде информация за детска порнография в интернет. Тези горещи линии ще преценяват доколко е сериозен сигнал и ще предоставят информацията на правоприлагащите органи. ISP пък ще се стреми да отстранява систематично зловредно съдържание в интернет. В заключение трябва да кажа, че комисията ще продължи да подкрепя правоприлагащите органи, що се отнася до преследването на престъпниците. Ще се използвам, ще се възползваме от базите данни, които в момента са по чапката на Интерпол и благодарение на тези данни и тяхното разпространение ще работим по-ефективно в световен план. Благодаря. Благодаря, господин комисар, казва председателя. Сега от името на политическите групи госпожа Холмайер за една минута и половина. Благодаря ви. Бих искал най-напред да благодаря на комисията за нейното изявление. През последните години има е, изключително много случаи на злоупотреби с деца в интернет. Интернет дава възможност за много нови работни места, но за съжаление понякога той се използва неправомерно. Вие ни представихте основната платформа и ни се струва, че е необходимо да има достатъчно лица в управителния съвет, които да могат да упражняват някакъв контрол. Има предвид Европол. Европол се занимава с трафика на хора, с организираната престъпност – и с всякакви други видове престъпления. Със сигурност трябва да подплатим повече с финансови средства и персонал Европол, за да може да се бори с тези престъпления. На следващо място трябва да се ускори прилагането на директивата в държавите членки. Необходимо е всички държави членки да прилагат директивата от 2011 година, тъй като тя е добра. Необходимо е също така да помислим как бихме могли да напреднем по отношение на публично-частните партньорства. Те също могат да се от полза в този случай. Без да се нарушава личния живот, все пак трябва да може да се упражнява някакъв контрол. Само по този начин ще може да заловим престъпниците, които са а, навсякъде по света. Приемате ли синя карта? Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul este екстра... Благодаря ви. Темата е изключително важна и смятам, че всички ние сме наясно за това, което се случва. Това ни кара да се замислим. И аз бих искала да попитам госпожа Холмайер следното. Чухме от комисията, че е сформирана асоциация. Аз бих искала да попитам, тази асоциация дава ли някакви гаранции от гледна точка на личния живот? Защото там се управляват данни, които постъпват от интернет. Смятате ли, че асоциацията, която ни представи комисията, дава достатъчно гаранции? Отговор на госпожа Холмайер. Това а, са данни, които постъпват под формата на алгоритми. Те са изключително специфични. И когато този алгоритъм показва, че а, се извършва злоупотреба, ние решаваме, че е възможно да се намесим и за мен това е важно. Благодаря ви от името на социалистите и демократите, госпожа Зипел. Много ви благодаря. Сексуалните посегателства над деца, както всички ще се съгласят, са ужасяващи престъпления, често свързани с а, продължаващ през дълъг период от време психологически и сексуален тормоз над децата. Интернет, разбира се, улеснява разпространението на визуален материал, свързан с детска порнография изподелянето с други лица. През 2011 година приехме директива, която да позволи на Европейската комисия да се бори срещу тези практики въз основа на набор от общи правила и стандарти, общи санкции и също така разпоредби, свързани с подобен вид престъпления, извършвани от трети лица, намиращи се извън територията на Европейския съюз. Подобно съдържание в интернет може да бъде блокирано, но това, разбира се, е само, това са само междинни мерки, трябва да се борим по-активно и не бива да оставяме решенията за това какъв вид съдържание може да се допуска само на интернет доставчиците. Ето защо дейността на Европейската комисия трябва да действа и държавите членки би трябвало да улеснят нейната работа. През 2014 година 11 държави членки са били осведомени, че има нарушаване на процедурите. Кипър е единствената държава, която, за която процедурата за нарушаване на договорите беше прекратена, тъй като те предприяха мерки. Моята собствена държава членка едва миналата година взе мерки за транспониране на тази директива с националното законодателство. Трябва също така да се предприемат по-строги мерки сред държавите, които закъсняват с транспонирането. През декември Европейската комисия трябва да излезе доклад за прилагането, изпълнението на директивата и го чакаме с нетърпение. Не бива да забравяме също така, че този вид сексуално насилие не е само виртуално, то се случва в истинският живот и е ужасяващ разминаването в отношението между държавите членки към този проблем. В някои чисто просто този проблем се пренебрегва. Благодаря ви. Има синя карта. Ще допусна синята карта. По изключение, госпожа Холма, имате думата. Не смятах да вземам думата, но искам да попитам госпожа Сипел. Наистина ли смятате, че Google не може да направи нищо, ако е наясно, че съдържанието е свързано с сексуално посегателство върху децата. Не смята ли, ще трябва незабавно да заличат този вид данни, без да чакат съдебно решение? Смятам, че в такива случаи частните компании трябва да вземат мерки, защото тук вече не говорим за защита на личните данни. Благодаря ви, госпожа Сипел. Госпожа, Холмайер, всеки гражданин, който има сведения за подобен вид е, престъпление, би трябвало да вземе някакви мерки. Но при обсъждането на директивата и нейното изпълнение стана ясно, че са малък броят на случаите, в които ясно може да се докаже престъплението. Благодаря ви думата от името на ЕКВ има господин Кирхоп за една минута. Господин председател, Степента на развитие на всяко общество се оценява според това как се защитават най-уязвимите. Има различни тълкувания на това, кое е правилно и кое е неправилно, но по отношение на насилието на деца всички знаят, че то е недопустимо. Ето защо трябва да предприемем мерки за наказание на тези, които се опитват да навредят на децата. Всички аргументи, свързани с правото на лична свобода и неприкосновеност на личната информация, тези аргументи в този случая нямат никакво значение. Трябва да положим всички усилия, за да може доставчиците на интернет и всички заинтересовани страни да се погрижат за справяне с проблема. Ако трябва, трябва да се блокира интернет съдържание, трябва да преследваме жертвите, трябва да създадем необходимия инструментариум в това отношение. Освен това, трябва да дадем възможност за възстановяване и надежда на жертвите. В интернет, в най-тъмните му кътчета се извършват ужасяващи престъпления. Прекъсва председателя. Благодаря. Сега от името на либералите за две минути Натали Гризбек. Уважаеми колеги, преди няколко седмици в Комисията за свободи водихме важна дискусия с колегите по въпроса за киберпрестъпността и киберпрестъпниците. Запознахме се с ужасни статистики. 4 милиона снимки, снимков материал ни доказаха всички тези ужаси. Тези снимки стават все по-ужасни. А системите за криптиране на тази информация са все по- добре скрити. Това е така наречения скрит интернет. И за това смятам, че трябва всички да сме наясно с тези тъмни кътчета в интернет пространството. Някои ам, доставчици а, предоставят интернет, но престъпниците го използват за други цели. И накрая, само през 2014 година виждаме покачване с 100% на подадените сигнали за порнографско съдържание с деца в интернет. Това означава, че това съдържание се увеличава повече от всякога. И ние сме изправени пред тези ужасни престъпления. Какво можем да направим? Дали бихме могли да получим истинска оценка за прилагането на директивата на Европейския съюз? Напомням на комисията, че на 13 декември 2013 година беше крайния срок за прилагането на директивата. Можем ли да получим информация? Може ли комисията да изпълни задължението си за пазител на договорите? На следващо място – как стоят нещата с увеличените правомощия на съвместните разследващи екипи в Европол? Могат ли те да разследват и киберпрестъпниците? И на следващо място, уважаеми господин комисар, съжалявам, че вие не го споменахте, но ние трябва да блокираме тези сайтове, когато виждаме тяхното ужасно съдържание. Благодаря. Ще се радвам да получа отговор. Госпожа Андерсон от ГУЕ. Колеги, радвам се, че не накрая обръщаме внимание на тази тема. Най-добрият най вариант ще бъде да излезем с конкретно предложение от Комисията за основни права и свободи. Разбира се, темата е много важна, но трябва да гледаме на първо място какво се случва на място. Това е най-добрият начин да защитим децата си. Децата ни носят смартфони в джобовете си и много малко от тях са, са наясно с рисковете, свързани с употребата на този вид технологии. Трябва да се случи върху употребата и опасностите, свързани с употребата на новите технологии и трябва хората, работещи в ползвателна система, да са наясно с тези опасности. Трябва също така органите, които защитават децата, да се занимават и с защитата на отвореният интернет. Наскоро в мой избирателен район в Северна Ирландия сравнително безобидни снимки от а, направени в училище бяха използвани, се оказаха в порнографски сайт. Говорим за над 700 снимки на деца в начални училища и това е ужасяващо. Много хора вярват, че хората качили тези снимки трябва да бъдат арестувани, което означава, че трябва да се повдигне и въпроса за това кой е собственик на снимкови материал в социалните мрежи и кой носи правилно отговорност за тяхното публикуване. Благодаря ви от името на групата на зелените дума Думата има Джин Ламбър за две минути. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички ние ще приветстваме прегледа на директивата, когато той се осъществи малко по-късно тази година. Поразително е, когато чуваме колко държави членки не са приложили в пълна степен нейните разпоредби. Както вече беше казано, премахването на съответното съдържание в интернет е много важен въпрос. Директивата казва, че трябва да се предприемат действия за свалянето на такива сайтове дори и държавите членки да решат да блокират а, такова съдържание, трябва да се каже ясно в закона на кого е отговорността. Независимо дали става въпрос за доставчиците на интернет или за някои други лица, закона ясно трябва да казва кой каква отговорност носи. Приветствам а, факта, или бих приветствал факта, ако комисията ни даде малко повече информация за това, защо е толкова трудно да се сключат споразумения с трети страни там където се намират съответните сайтове, където са разположени те. Защото основните проблеми проистичат от трети страни и независимо от това къде се случва сексуалното насилие на деца, то е неприемливо. По отношение на най-уязвимите деца, трябва да кажа, че трябва да има мерки за предоставане на информация за липсващи деца, трябва да запълним пропуските в нашата система за предоставане на убежище. Никой няма право да нарушава правата на деца, които изчезват. Освен това, по отношение на овластяването на младите хора и децата. Те трябва да знаят какви рискове съществуват. Интернет центровете играят важна роля – те дават възможност е, на децата да кажат онова, което не могат да кажат на родителите си или на е, учителите си. Прекъсва председателя, продължава оратора, децата трябва да знаят какво се случва. Благодаря, казва председателя, готова ли сте да отговорите на синя карта? Господин Сани, благодаря за дадената възможност. Госпожо, казахте, че транспонирането на директивата е важно, но има много държави членки в Европейския съюз, които не правят необходимото или действат доста бавно. Освен това казахте, че е трудно да се установи сътрудничество с трети страни. В тази държава обикновено казваме истината. Какво смятате вие? Защо правителствата не предприемат действия? Госпожа Ламбърт, мога да ви кажа, че се надявам, че документа на комисията ще поясни защо някои държави членки са толкова бавни, когато става дума за прилагането на директивата. В някои държави членки става дума за това дали тя отговаря на местното законодателство, особено когато става дума за увеличаване на санкциите. Има обаче и държави членки, които просто не са готови, нямат волята да действат. А това е изключително важно, за да може да се защитат е, младите хора и трябва да зададем въпрос на много хора, защо тази директива не се транспонира. Благодаря. И сега от името на независимите депутати Даян Дот за една минута. Thank you, Mr. President, Commissioner. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, интернет е, беше един от основните ни активи, тъй като той предоставяше възможности за бизнеса и за потребителите. Но трябва да приемем, че той също приютява престъпници. В този смисъл ще трябва заедно да намерим решение и да се борим срещу подобни злоупотреби. В моя избирателен район в Северна Ирландия беше публикуван независим доклад за експлуатирането на деца през ноември 2014 година от госпожа Маршал. Там се казваше, че са били идентифицирани 6 случая на онлайн злоупотреби през последните години на деца от началните училища. Младите хора извинете, от 5 през 2008 до 22 през 2013 година са се увеличили сексуалните експлуатации на деца. Председателят прекъсва. Много от децата до 18 годишна възраст са били подканяни към подобни злоупотреби. Трябва да се уверим, че децата могат да използват интернет, но същевременно гигантите, които управляват, председателят прекъсва този път <laughs> оратора. Прекалихте наистина, казва той. Сега да чуем следващия оратор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 ужасяващото. Затова е и важно разискването, което водим днес тук в Европейския парламент. Трябва обаче да покажем много ясно каква е нашата позиция. Очевидно се увеличава брой на този вид престъпления, което от своя страна показва колко неефикасни са мерките за борба срещу този вид престъпления. Всеки от вас, от колегите, който се е запознал с доклада, е неясно какви са тенденциите свързани с този вид престъпления. Говорим за особено ужасяващи престъпления, а очевидно не разполагаме с реално реални възможности за контрол над извършителен този вид престъпления. Имаме нужда от по-силен инструментариум, имаме нужда от засилване на сътрудничеството между правоприлагащите органи на държавите членки. Също така Европейския съюз трябва да работи с трети страни в борбата си срещу този вид престъпления. Крайно време е да аз предприемам конкретни действия. Не достатъчно само да блокираме съдържанието в интернет, трябва да работим и а, в областта на образованието. Моля ви да не, да не надхвърляте времето си за изказване, тъй като гласуването е предвидено за 11 часа и ако закъсняваме, ще нарушим целият процес. За една минута ми дали. Благодаря, господин председател, господин комисар. Всички знаят, че има милиони снимки с сексуално съдържание на деца в интернет. Огромната част са снимки на деца под 10 годишна възраст. Много е трудно обаче да се оцени за колко точно засегнати деца става дума в световен план. Говоря тук като депутат, но и като майка. Хиляди деца като моя син, попадат в лапите на престъпниците. Трябва да помогнем на децата да живеят в мир, да играят със своите приятели, а не да попадат в хватката на престъпници. Интернет е идеалното средство за прехвърляне, предоставяне и сваляне на порнографско съдържание с участието на деца. Решението обаче не е да се блокира интернет. Европейския съюз трябва да разгледа новите технологични решения, като Darknet, например. Има онлайн черен пазар за разпространяване на съдържание. Преди известно време САЩ заедно с Европейския съюз предприе съвместна операция срещу подобни структури. Трябва да разширим световната мрежа за борба с детската порнография в интернет. Призовавам Европейската комисия да промени директивата от 2011 година с цел новата действителност. Всички казваме, че децата са най-важното, което имаме, но поради онова, което се прави в момента в интернет, трябва да кажа, че правата на децата са сериозно нарушени. Господин Шкрипек. Дихто нових технологии нам то вираста генерация млад. Благодаря ви, господин председател. с новите технологии и новото поколение деца, които ще израснат с тези а, технологии, става все по-трудно на родителите а, да предпазят собствените си деца. Много често децата не осъзнават опасностите, които ги заобикалят не осъзнават опасностите, когато комуникират с някого по интернет или когато посещават даден интернет сайт. В Словашкия парламент аз вече изтъкнах този проблем и беше проведена кампания, за да може да се осигури правна закрила на децата от подобни опасности. По време на кампанията събрахме много подписи и аз съм убедена, че борбата с този вид престъпления трябва да започне в медиите. Благодаря, Сетилия Уикстром. Благодаря. Сексуалната експлоатация на деца в интернет става все по-жестока, все по-безцеремонна. Много бързо се разпространяват снимките в интернет. През 2011 година приехме директива за справяне с този проблем. Сега комисията трябва да представи своя доклад и да ни даде добър инструментариум, който работи на практика. Не очакваме от вас още един доклад, а просто инструментариум, който да може да реши проблема, защото страданието става все по-голямо. Нашите деца трябва да са подготвени за бъдещето тъй като те са нашето бъдеще. Ето защо призовавам да се предприемат категорични стъпки срещу това ужасяващо престъпление. Отлично. Показахте как се спазва времето за изказване. Брони сроп е за една минута. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Благодаря ви, господин председател. Нито държава не може сама да се справи с този вид ужасяващи престъпления, тъй като интернет не спазва границите на държавите. А, освен това, не винаги държавите разполагат с необходимите средства за установяване и превенция на този вид престъпления. Ето защо трябва да увеличим отговорността по отношение на този вид престъпления. Трябва също така да предоставим а, а, необходимите средства на органите, които се занимават с борба срещу тези престъпления. Трябва също така да инвестираме в обучение на европейско равнище и да гарантираме по-добро сътрудничество между държавите членки. Информация трябва да стига до компетентните органи възможно най-бързо, и трябва също така да подобрим съвместните планове за реакция. Колега, ем... Много ви благодаря. Има синя карта към вас. Готова? Приемате ли я? Я. Фрау Мусолини, бите. Госпожа Мусолини. При цялото ми уважение към колегата. Бих искала да го попитам, смятате ли, че имаме нужда от европейско законодателство, което да улеснява сигналите, свързани с този вид престъпления, включително чрез въвеждането на, на специални системи за сигнализиране в а, а, интернет търсачките, например. Благодаря ви за въпроса. Смятам, че трябва да използваме всички налични мерки в борбата с този вид престъпления. Трябва да се консултираме с специалистите, за да сме сигурни, че мерките са рентабилни и ефикасни. Съответно, трябва да проведем проучване по този повод. Благодаря ви. Думата има госпожа Барбара Капел за една минута. Благодаря, господин председател. Сексуалното насилие на деца в интернет е ужасяващо престъпление. Видеоматериала или снимките, които имат подобно съдържание, е, са страшно много. Над 4 милиона са само видеоклиповете. 70% от тези видеоклипове не се залечават. Е, тези драматични картини остават завинаги онлайн. Ето защо трябва да подобрим е, своята борба с това престъпление. Подобен вид действия трябва да бъдат обявени за престъпления. Имаме нужда от сътрудничество между правоприлагащите органи, между тайните служби. Е, естествено, те трябва да имат е, и необходимия персонал, необходимия бюджет. Мисля, че трябва да има поне 50 милиона за е, глобалния фонд за защитата на децата. Директивата не работи добре. Ако, ще искаме да, ако искаме да се справим с проблема, трябва да има координиран подход и трябва да има сътрудничество между правоприлагащите органи в Европа. Благодаря. Сега за една минута и половина господин Диас Демера. Yes. Más de un millón Благодаря ви. Над 1 милион снимков материал циркулира в интернет. Към 200 нови интернет страници се отварят на ден. Всички а, е, тези страници са свързани в една голяма организирана група. Това само ви показва какъв е мащаба на проблема. Тази а, е, директива, както и всичко, което предложихте, са чисто сходни мерки за борба с този вид престъпления. А ние се нуждаем от полицейско и съдебно сътрудничество трябва да се предприемат и превентивни мерки. Необходимо е да осигурим закрила и на жертвите. Обработката на получените данни в рамките на наказателно-правните производства може да доведе до още по-голямо заклемяване на децата. Необходимо е да се елиминират всички страници, които имат подобно съдържание и да се борим с публикуването от тук нататък на друг такъв снимков материал. Трябва да се борим и с интернет сайтовете peer-to-peer. -peer частния сектор, гражданското общество, полицейските органи, съдебните органи, всички трябва да играят своята роля. Европа и Евроюст също трябва да имат засилено участие. Необходимо е да се предоставят и финансови средства, за да няма търгуване на деца по интернет. Благодаря. Благодаря ви. Има синя карта за вас от госпожа Буржан. Приемате ли? Ein картон azul, para usted. Hay un cartón azul. Синя карта има за вас. Приемате ли? Zahvaljujem. Poštovani kolega, spominjali ste sudsku zaštitu. Благодаря ви. Уважаеми колега, вие говорихте за правна и полицейска закрила. Времето обаче, което ще ни е, е необходимо за да осигурим тази закрила, ще доведе до многобройни нови жертви. Смятате ли, че това е добра идея? а, например, да има такава информационна компания в европейските училища? Sin duda que la educación sexual sería... Отговор. Да. Сексуалната подготовка на децата би представлявала добър инструмент, но това не е единствения, който ще ни помогне. Трябва да оставим на страна всички предразсъдъци, и да не се стига до закрилата на престъпника. Не, трябва да закриляме жертвите. Всички компетентни органи, полицейски, съдебни и така нататък трябва да се насочат само единствено към жертвата. В случая жертвата са деца, а децата заслужават висока степен на закрила. Благодаря ви. Сега преминаваме към процедурата по привличане на а, внимание. Списъкът с ораторите е по-дълъг от обичайното. Няма да мога да дам думата на всички, но ще се опитам да разпределя времето а, по-равно между групите. Госпожа Десарнес. Господин председател, загубихме много време от 10 години изминаха от първият ни доклад и ако не мобилизираме всичките си сили, ще загубим борбата. Защото всичко се случва все по-бързо с тайният интернет в момента. Имаме нужда от доклад за положението във всяка държава членка, а в крайна сметка знаем какви мерки трябва да се предприема. Трябва да проведем кампании за, за осведомяване на родителите и на децата, защото не създадем и горещите линии на европейско равнище за този вид престъпления. Ясно е, че средствата, с които разполага Европол, са смехотворни, т.е. трябва да увеличим финансирането, за да можем по-бързо и по-ефикасно да установяваме обединяваме престъпниците и а, жертвите и да има по-бърз обмен на сведения. Имаме нужда от а, подобна пълна мобилизация и то не само мобилизация на нас, политическите отговорници, но и на цялото общество. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата за наминути му Ричард Хауърд. Благодаря, господин председател. Радвам се, че в тази седмица на Деня на безопасния интернет и на други инициативи, е, че обсъждаме този въпрос. Е, мисля, че трябва да имаме по-добро сътрудничество, за да може престъпниците, извършителите на това е, ужасяващо престъпления да бъдат наказвани, независимо къде са в света. Миналата седмица бяха премахнати над 13 000 снимки, много голяма цифра. Знаете, че в Великобритания се говори за сексуално насилие на деца, което датира още от 70-те години. Интернет е плодотворна среда за нарушаване на правата на децата ние имаме своето задължение да създадем една онлайн общност, която да е благоприятна за добруването на децата и ние трябва да направим всичко възможно в това отношение. Благодаря. Следващия оратор. Дякую за уделени слова. Благодаря ви. Уважаеми господин комисар, бих искала да ви благодаря за изявлението. Аз лично смятам, че Европейската комисия, Европейския парламент и всички държави членки трябва да бъдат единни, защото интернет не познава граници. Уважаеми господин комисар, вие упоменахте много опции и много възможности за прилагането на директивата от 2011 година. Всъщност тази директива е един една от опциите. Как стоят обаче нещата с прилагането на тази директива? Ние не предлагаме нов законодателен акт в а, това отношение. И наистина би било интересно да чуем как работи на практика а, директивата от 2011 година, дали тя е ефективна законодателните мерки може би не са достатъчно ефективни, ако не се справяме с борбата с педопорнографията. Какво е вашето мнение по отношение на ефективната подкрепа? Можем ли да повишим осведомеността сред децата, родителите и училищата? Благодаря ви, господин че на минута zahtjeva ministarstva unutarnjih poslova republike hrvatske iz. two thousand and thirteen Министерството на вътрешните работи на Харватия изготви доклад през 2013 година и от него става ясно, че всяко пето дете, което използва интернет, е получавало предложения за сексуални контакти, а 25% от децата са, би, са се сблъсквали с съдържание свързано с порнография. В днешно време престъпниците вече се крият зад а, фиктивни профили в а, социалните мрежи в интернет. Смятам, че трябва да се увеличи нивото на сведоменост на родителите и на децата. Не бива да чакаме престъпленията да се случат, трябва да подобрим превенцията. Всяко дете което е възпрепятствано от контакти с непознати в интернет е едно за предпазено дете. Трябва също така да се подобри логистиката на социалните мрежи. Благодаря ви. Господин Корал, има думата за една минута. Грация, грация президента. Благодаря, господин председател. Добро утро, господин комисар. Колеги, чухме данните, видяхме информация и от Европол. Проблема е много труден за решаване, тъй като интернет има и много положителни страни. От една страна разполагаме с инструмент, който ни дава възможност да правим неща, за които само можехме да мечтаем преди години, но от друга страна Съществува и Dark Web, която много трудно подлежи на контрол. И там се извършват ужасяващи престъпления спрямо деца, които са даже на две годишна възраст. Ето защо трябва да се опитаме да намерим решение на този проблем. Благодаря, господин Корал и последния оратор Ана Заборска за една минута. Председа, пан комисар, chcem poďakovať monike hohlmeier za to že upozornila на Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, бих искала да благодаря на госпожа Холмайер за това, че ни обърна внимание на прилагането на директивата за борба с детската порнография. Аз съм напълно съгласна, че е необходимо да имаме информационна кампания – Децата все повече използват интернет и те трябва да са наясно, че интернет представлява и риск за тях самите. В Словакия беше лансирана кампания под надслов «Знаете ли какво прави детето ви?». Тук не става въпрос само за детската порнография, но и за алкохола, за наркотиците и за всички останали заплахи, които са надвиснали на децата в интернет. Сексуалните злоупотреби с деца трябва да бъдат приоритет на Европейския съюз. Необходимо е да има и проекти, които да бъдат финансово подплатени. Благодаря, казва председателя. Точно една минута се писа вашето изказване. Сега да чуем господин комисар. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи колеги, Бих искал да ви благодаря за тази възможност да обсъдим заедно с вас днес този изключително важен въпрос. Това е огромно предизвикателство за нас. Европейския съюз вече предприе редица стъпки за борба срещу сексуалното насилие на деца в интернет. За нещастие обаче, борбата за пълното премахване на тези отвратителни престъпления далеч не е приключила. Ето защо трябва да обмислим една политика, която съчетава правото на защита на лични данни на гражданите и сигурността на гражданите, от друга страна да гарантира ефективното разследване и преследване на сексуалните престъпления срещу деца в интернет. Трябва проактивно да насочаваме държавите членки да работят в, тази насока и да гарантират сигурността на децата в интернет. Както редица от вас споменаха, имаме нужда от повече персонал в фокусните звена на мрежата. Затова и Европейската комисия подкрепя усилията за засилване на, на персонал, с който разполага Европол. Всички сме наясно с тази нужда. Отново повтарям, Далеч сме от а, успешното завършване на борбата срещу този вид престъпления. И съм съгласен, че трябва да работим за подобряване нивото на осведоменост. Благодаря ви. Благодаря ви, господин